Колеги, нека да започнем. Добър ден, господин докладчик, как се чувствате днес? Днес е ден на Лисабон, поздравления. Колеги, моля заемете местата си. Ако имате да водите разговор, моля да го направите навън. Um, Преди да започнем работа по дневния ред за следобеда, бих желала да повторя това, което съгласувахме днес. Ако искаме да има смислен дебат утре по влизането в сила на Лисабонския договор по отношение на пътническите данни и Свифта, трябва да имаме яснота по правната уредба. Обедена съм, че правната служба е наясно с положението и биха могли тази вечер да подготвят нещо на английски в писмен вид, за да се подготвим ние за утре. Има ли представител на правната служба тук? Да. Смятате ли, че ще можете да ни предоставите такава бележка? За момента само ще обещая да предам това искане, тъй като замествам. Благодаря, очакваме отговора. И сега минаваме към точка 6 и точка 7 от дневния ред. Не. Да, точно така. 6 и 7, казва председателя. Дългосрочни визии и сигналите в ШИС и движението на лица с дългосрочни визи. Господин Коелио е докладчик. Той ще ни представи проекта доклада си за предложенията свързани за дългосрочните визи. Бе извършено първоначално първоначална размяна на становища на 15 октомври. Господин Коелио работил с докладчиците в Сянка междувременно. Доколкото разбирам, влизане в в сила означава, че сега целият пакет подлежи на съвместно вземане на решение. Господин Коелио има думата. Nós tivemos já como Благодаря ви, госпожо председател. А, ние направихме пръв обмен на впечатления по този въпрос и няма да повтарям казаното. Ще повторя само от основните факти. Ние се оказваме в е, ситуация, когато на 7 април следващата година е, ще влезе в сила граничния код и е, това ще отмени виза СИД. И това ще събуди проблеми. Тоест, това ще бъде ново обстоятелство за движението на хора в шенгенското пространство, които имат дългосрочни визи. Както казах, е, за първ път е, ние ще искаме държавите членки по-бързо да издава е, право на престой е, на чужденци, но ние нямаме е, правомощи за да настояваме за ускоряване на тази процедура. Как можем да решим въпроса? Е, първо, трябва да имаме възможност да създадем резервен вариант, план Б. Ето защо ние приветстваме решението, което комисията ни предлага. Идеята е проблема да се реши, като на тези, които имат дългосрочни визи, се даде възможността да се движат свободно в шенгенското пространство. Когато обсъщахме въпроса за първ път, ще ви дам пример. Аз съм въображаем гражданин. Примерно да речем, имам право на дългосрочен престой в Белгия, което означава, е, че нямам право да отида в Холандия, примерно да направя някакво библиографско изследване а, е, или до Барселона дори само за един уикенд като турист. Така че хората са блокирани в страната, където пребивават и не могат да отидат на друго място. Мисля, че подхода на Европейската комисия е правилен, но има нови отговори, има нови варианти. В моя проектодоклад съм поставил ударението върху сигурността. Ако трябва е, всички, които имат дългосрочни визии, да имат право на свободно движение, трябва да има допълнителни проверки преди да им се издаде дългосрочната виза. И е, това поручване трябва да стане през Шенгенската информационна система. Сега, какъв е проблема? Проблема е, че има граждани на трети страни е, с, с виза, а, но а, не могат да се движат свободно, защото името им не е включено в информационната система на Шенген. Има законно основание за да се влезе на територията на Шенген, но чрез информационната система на Шенген трябва да се гарантира свободно движение. Мисля, че трябва да се направи предварително поручване преди да се издаде визата, и да се види дали лицето е включено в е, Шенгенската информационна система преди да се издаде дългосрочната виза. Преди да влезе в е, сила е, Лисабонския договор, трябва, трябва да се извършат някои промени. В различни области има съвместно взимане на решения, но когато говорим за дългосрочни визи, като че има две различни правни основания за една и съща процедура – Една процедура, две правни основания. Ето защо аз е, изготвих е, два различни доклада. Все още не сме наясно е, какво ще бъде комуникето на комисията и не знаем какво ще направи комисията с направените предложения. И искам комисията Е, да, трябва да видим всъщност какво сборно предложение ще изготви комисията. Ние трябва да спазим и 8 седмичния срок за, за допитване до националните парламенти. Аз предлагам да се спази този 8 седмичен срок и да се направят предложения за изменения едва след като изтече този срок през април 2010 година системата трябва да влезе в сила. В противен случай хората няма да имат право на свободно движение на територията на Шенген. Госпожо председател, разбрах от правната служба, е, всъщност прочетох становището на правната служба най-внимателно. Мисля, че е много добре написано и заради това препоръчам на нашата комисия да приеме всички изменения, предложени от правната служба, с изключение на изменение номер едно. Изменение е, номер едно е, поставя технически проблем и проблем по същество – Техническият проблем се изразява в това, че дългосрочните визи всъщност са един стикер, който се поставя в паспорта е, в нея не може да се съдържа биометрична информация. На второ място, ние нямаме правомощия по този въпрос. Издаването на виза е национално правомощие и Европейския парламент не може да реши как ще се прилагат разпоредбите, свързани с издаването на визи. Така че няма смисъл да обсъждаме съществени въпроси по изменение едно за правната служба, т.е. Е, дали да се включват биометрични данни или не в стикъра, в тази виза, която се залепва в паспорта, то този въпрос не е от нашите правомощия, затова е, е, смятам, че това изменение не трябва да се приема по изложените причини. Може би сега е време да чуем мнението на комисията и на съвета, госпожо председател. Благодаря. Моето тълкование е, че вие всъщност говорите за правната служба. Имахте предвид правната комисия. Да, понякога има проблеми с превода. Толкова комисии има и отдели и служби. Случва се. Бих искала сега да поканя комисията да отговори или господин Декостър, или госпожа Рита Наги. Председателството е на път за залата. Имате думата, господин Декостър. Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства проекто докладите на господин Коелю. Както каза той, вече е, целият пакет е включен в процедурата на съвместно вземане на решение. Той с право припомни колко успешно е да се приеме този пакет, защото е, е, сегашният си визов режим няма да се прилага от 5 април следващата година, след влизането в сила на визовия кодекс, така че трябва наистина да побързаме. Приветстваме съдържанието на доклада, защото виждаме, че има много голямо сближаване с резултатите от свършеното в съвета и според мен е реалистично да се надяваме да се стигне до споразумение в началото на следващата година. Нашата правна служба също потвърди, е, че е, консултацията с националните парламенти се прилага дори в, преди влизането в сила на Лисабонския договор. Има само един проект, едно предложение за изменение, което според нас може да създаде повече трудности, отколкото да предложи решения. Това е четвърто изменение, което се отнася до степента на защита на данните спрямо в рамките на консултациите в рамките на ШИС. Нашата основна идея на комисията беше да може е, притежателя на виза Д да има същите права и задължения, които има един притежател на разрешение за пребиваване, без да се изменя съществото на тези права и задължения. Много добре разбирам желанието на Европейския парламент да гарантира защитата на данните – но беше предвидено изменение, с което се изисква от държавите членки да гарантират спазването на стандартите в областта на защитата на дантите в рамките на 6.1 стандарти, които се прилагат и към 6-2, но които все още не са в сила. Трябва да се провери дали от правна гледна точка това е изпълнимо но ние сме готови да го обмислим. И на пръв поглед не сме много ентусиасти. По отношение на биометричните данни, след е, първия дебат е, по тази тема, е, ние смятаме, комисията смята, че не е необходимо да се въвежда задължение за включване на биометричните данни в издаването на виза от тип Д. Разбира се, може да се разсъждава по въпроса, но за момента не считаме за необходимо, защото едва ли ще, не включването на биометричните данни ще навреди на сигурността, а трябва да се отчетат и техническите проблеми, които съпът, съпътстват а, въвеждането на стикери в паспортите. Това може да въведе до невъзможност за разчитане на различните чипове, т.е. могат да се създадат повече проблеми за гражданите на трети страни. И за това а, ние споделяме резервите на докладчика. Благодаря. Благодаря, господин Декостър. Председателството е тук вече. Виждам, че някой вдига ръка, някой ще говори от името на председателството. Благодаря, госпожо председател. Със съжаление ви съобщавам, че колегата, който отговаря по този въпрос, трябва да председателства заседание в съвета, но аз ще се радвам да предам вашите въпроси и своевременно ще ви предоставя отговор. Благодаря. Може ли едно практическо предложение да направя? Може ли секретарията да се погрижи всички въпроси, които ще възникнат, да бъдат представени на вашия колега в писмен вид и очакваме писмен отговор скоро, ако сте съгласни. Добре, някой друг желая ли да вземе думата? Госпожа Лотфорд. Благодаря, госпожо председател. От името на колегата Викстром, който не може да присъства в момента, ще се опитам да представя нейните виждания. Е, с огромно удоволствие ще представя първия и коментар, който е същия като този на господин Коелю. Великолепно се е справил с докладите. С радост предавам това съобщение. Съгласна е с измененията, които господин Коелю предлага, включително и това свързано с стандартите за защита на данните което трябва да бъде предвидено по 6.2. В малко неизгодно положение съм, тъй като разполагам само с проекто становището на госпожа Викстром от заседанието на комисията. Предполагам, че има предвид внесени вече изменения, особено това, което е свързано с биометричните данни. Не разполагам с този текст но приемам това, което вие казахте за практическите затруднения и малко са хората, които са запознати с биометричните данни, тези бази данни. Господин Коелю е най-запознат, аз мъничко знае. Така ли иначе, съгласна съм с общата насока на казаното от господин Коелю, нещо, което и госпожа Викстрон споделя – тя дори го казва по-ясно от него. Той го каза твърде дипломатично, но за момента е неприемливо гражданите на трети страни, които могат да докажат, че пребивават законосъобразно в държава членка и не могат да се възползват от свободата на движение тъй като в държавите членки поради административни пречки или некомпетентност не могат да им се издадат такива разрешителни. 20 години минаха от конвенцията и това е неприемливо. Трябва да има свобода на движението. Именно поради това това предложение не е приемливо. 2038, това ли беше директивата за движението на гражданите? Тези, които притежават визи за дългосрочно пребиваване се третират като лицата с краткосрочни такива. И това действително е неприемливо. Свързано е с бюрократични пречки и госпожа Викстрем смята, че няколкото производства за нарушение не могат да предопределят третирането на тази област. Тези предложения се налагат поради невъзможността на държавите членки да спазват правото на Европейския съюз. Те трябва да издават разрешителни за пребиваване в предписаните срокове. Ако това бе така, нямаше да има проблеми. Затова госпожа Викстром приканва комисията да разгледа положението в тези държави членки и да помисли дали трябва да бъдат започнати процедури за нарушение, за неспазване. А, предвид прецедентното право, дори да има дребни нарушения, но те се явяват установена практика, те всъщност съставляват неспазване на правото, тъй като продължават дълго време. Всяк, по-отделно, всяко от тези нарушения може да представлява дребно нарушение, но поради своята продължителност и постоянство се превръща в нарушение имаме едно разминаване, то понякога се дължи на невежество на властите, на министерствата, на служителите там. Те не знаят какво всъщност очаква от тях. Тези прагматични предложения не бива да не отклоняват от задължението на държавите членки да издават разрешителни за пребиваване. Държавните членки не изпълняват своите задължения а, и това не може да измести въпроса. Това е посоката на бележките на госпожа Викстром. Госпожа Йотова е в моя списък. Мерси, мадам ла президент. Je veux dire quelques mots comme благодаря, госпожо председател. Бих искала да кажа няколко думи е, като докладчик в сянка по първия доклад. Първо бих искала да благодаря на господин Коейо за свършеното от него работата. Е, Жизненно важно е този доклад да се приеме преди април 2010 година. Ние сме съгласни да гласуваме споразумението на първо четене, но тези мерки не могат да придружават новия визов кодекс, който ще влезе в сила през април 2010 година, но искаме комисията да ни даде ясно предложение за приложението на 6.2. Освен това, ние искаме да наблегнем върху значението на всяко лице, което иска виза 2 и съответно вкарването на неговите лични данни. И е, искам да направя кратко предложение. Всички трябва да се вземат е, под внимание всички цялата информация, която се включва в системата от е, трета страна по договора. Това е моето мнение, но мисля, че по тази тема може да се работи допълнително. Всички договарящи страни да взимат под внимание информацията, която се вкарва в системата Господин Алварес, благодаря ви, госпожо председател. Аз смятам, че преди всичко Не. Е, мисля, че ние работим достатъчно бързо в момента и е, са ни необходими проекторешения. В нашата група е, ние имахме посещение от студент от Ангола, е, който искаше виза за Португалия и съответно тази виза да е, се превърне в право на престой в Португалия, но не непременно на постоянен престой в Португалия. Въпросът е, че ние не знаем достатъчно за това лице. Има ограничения дори, които са поставени на това лице. И аз мисля, че стратегията на докладчика е правилна. Необходимо е да сме сигурни, че е, няма противоречие между двата визови режима. И трябва да сме сигурни, че с дългосрочна виза е, D плюс C хората действително ще могат да се движат спокойно и свободно. Е, сега въпросът с стикерите е технически, защото там не могат да се включат биометрични данни. Е, според нас биометричните данни така или иначе са отрицателни е, тези, които имат дългосрочно право на престой в дадена страна на Европейския съюз, не трябва да се разглеждат като заподозрени лица. Трябва да спрат подозренията към тях. Трябва държавите членки да си вярват достатъчно, за да знае, че ако дадено лице има дългосрочна виза в една страна, трябва да може да е, пребивава или изобщо да посети и друга страна, член на Европейския съюз трябва да има такова взаимно доверие между държавите, за да могат хората да се движат свободно. Това е посоката, в която върви докладчика и смятам, че е правилна. Благодаря, господин Таварес. Госпожа Шута. Е, Благодаря ви.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 доклада изцяло отразява собственото ни желание да одобрим този доклад колкото може по-бързо, защото с този цел се реши да се реши проблема за граждани на трети страни, които пребивават в, наши, в държави членки на Европейския съюз. Докладчикът говори за въображаем студент в Белгия, обаче аз ще ви посоча конкретен пример от е, Литва. Шофьор на тир понякога не може да закара е, товара си, е, защото не може да се движи свободно на територията на Шенген. Е, много е хубаво, че в предложението се говори за право на престой, за дългосрочни визи, е, като е, документи с еднаква правна стойност но най-важното в дадения случай не е, е срока на визата или времето, през което е, този, който има визата, може да се движи на територията на Шенген. Важен е принципът, е, че това лице трябва да може да удовлетворява нуждите си по силата на свободата си на движение. Едновременно с това е, съобразно практиката на държавните членки, ние знаем, че политически интерес понякога е определящ за издаването на визи C плюс D. Държавите членки трябва да упростят процедурата по издаването на визи. Аз мисля, че трябва да говорим и за гаранции за сигурност. Е, те трябва да са изяснени и упростени. Упр за да може граждани на трети страни да се движат свободно, но да не се накърнява нашата сигурност. Комисията току-що каза, че ще се придържа към защитата на личните данни. Надявам се, че това ще се прилага на практика и е, бих искала да кажа, е, че април 2010 година ще можем да решим всички е, оставащи проблеми. Um, Благодаря. Мога ли сега да помоля докладчика да направи изводи? Благодаря за направените бележки, за всичко споменато от колегите. С ваше разрешение ще отговоря на госпожа Йотова. Госпожо Йотова, вие казахте, че тук става въпрос за вкарването на данни в, Шенгенската информационна система. Нека да ви да припомня, че нашето предложение е да не се включват искащите виза от тип D в системата, а да се, преди това да се провери дали подалите му база виза D вече са включени в Шенгенската информационна система. Тоест не става въпрос за включване на нови данни, а за предварителна проверка дали лице, което иска визаде, вече е включено в системата. И в име... правим това в името на сигурността, но и на защитата на хората, защото днес има хора с виза Д, които биват арестувани на границата или спирани на границата защото просто не фигурират в Шенгенската информационна система и това трябва да се избягва. В нашето предложение предлагаме и обратното. Преди да се включи нотификация за забрана на достъп до шенгенското пространство, да се провери дали въпросното лице вече е имало виза от тип Д. Това са свързани неща и смятаме, че по този начин едновременно защищаваме свободата на движение на гражданите на трети държави, като същевременно гарантираме сигурността в шенгенското пространство. Е, Мисля, че би било добре Европейската комисия и съвета да работят с нас през тези два месеца. Ще изчакаме предложенията от националните парламенти, което съвсем не означава, че трябва да спрем с опита да постигнем компромис между Европейския парламент и другите институции за да може това досие да бъде готово, възможно най-скоро и да постигнем съгласие при първо четене, предвид коментарите на докладчиците в Сянка, на изказалите си, ние сме готови да изготвим решение преди 5 април и би трябвало да направим това възможно най-скоро така че Европейската комисия и Европейския съвет ги призоваваме да работят с нас. Искаме да укрепим сигурността, но бихме искали да увеличим и защитата на данни, да подобрим защитата на данни и бихме искали Европейската комисия да подкрепи нашите предложения в тази посока. Благодаря. Благодаря на докладчика. Предполагам, че съвета и комисията нямат възражения в духа на междуведомственото сътрудничество и докладчиците и докладчиците в сянка работят за тази цел. Имаме крайен срок за изменение. Това е 18 януари, за да може комисията да гласува на 4 февруари. Приемливо ли е? Добре. Приключихме с тази точка от дневния ред. Колеги, в 4 часа ще проведем среща с господин Алекс Тюрк, който е председател на работната група по член 29. имаме 20 на минути за следващата точка съобщих това в самото начало. Който желая да взема думата, моля да прояви дисциплинираност и да се ограничи до 2-3 минути. Но може би няма да е необходимо да заделим толкова време. Следващата точка е свързана с мигрирането на данните от 6.1 към 6.2. Ще има размяна на становища по предложенията на комисията, по ми инструментите, средствата, които да се използват за прехвърлянето на тези данни? Ако правилно съм разбрала, тези предложения подлежат на съвместно вземане на решение, да? Всъщност пада частта свързана с третия стълб – Добре, първо ще изслушаме докладчика. Пак е господин Койо. Мисля, че е съвсем уместно, все пак е ден на Лисабон. И след това ще изслушаме комисията с нейните предложения. Е... Само искам да припомня на колегите, че сме изключително разочаровани от забавянето по внедряването на 6.2. Резолюция бе прията от парламента на 22 октомври, в която се казва, че а, сме разочаровани от забавата, особено по отношение на резултатите от техническите изпитания, които трябваше да приключат преди края на настоящата година. Разтревожени сме от това, забавяне. Притеснени сме от това, че са вложени средства в този проект. Ние, бидейки бюджетен орган, сме носим своята отговорност и това, което не ни е ясно в предложението, което получихме за мигрирането на данните, даваме си сметка, че проблемът е сложен, но все пак има и крайен срок ние все едно подписваме а, чек без сума на комисията. Няма правно задължителен крайен срок, така че трябва да бъде предвидена такава дата и парламента не иска да връчва на комисията такъв празен чек. Трябва да се спазват сроковете и бихме искали това да подлежи на парламентарно проучване. Ние носим отговорност за правната уредба на ШИЗ, също така и за бюджета и следим с голяма тревога този процес на мигриране на данни в Шенгенската информационна система. Щом говорим за преход към нова система, парламента трябва да бъде уведомяван надлежно и да излезе със становище за това дали го подкрепя. Естествено, че нямаме гаранции, че системата 6.2 ще бъде внедрена, както сме планиране. Едва това ще го разберем едва след като приключат техническите изпитания. Може да се наложи да приемем техническо решение, което да е различно от 6.2, и парламента иска да наблегне на това. Ако техническото разрешение се различава от 6.2, то тогава всички правни измерения, които сме определили до сега, ще трябва да бъдат преработени не може да има техническо решение, което да заобикаля правната уредба, която вече сме одобрили. Изключително ми бе приятно да проследя създаването на съвета за управление на проекта. Има 8 е, технически лица в него от държавите членки, излъчени и от комисията също така, обаче жалко е, че това не бе направено от самото начало. Може би така щяхме да избегнем някои от проблемите. Може би Ако бяхме помолени за помощ по-рано, ако бяхме изпратили тези експерти, щяхме да избегнем някои от проблемите на късенете. Госпожо председател, заключение. Искам да припомня, че ако проекта по 6.2 няма да бъде приключен, т.е. ако резултатите от техническите изпитания са отрицателни, то тогава парламента си запазва правото да изиска от Сметната палата да извърши много строга и много строг и обстоен одит. Защото последиците ще се отразят и на общностния бюджет. Нямам какво да добавя във връзка с Лизабонския договор. Вече описах какво е положението с дългосрочните визи. Тук е същото, но ако по време на съвета в областта на правосъдието и вътрешните работи е взето решение за разсрочване още веднъж на изпитанията, това очевидно може да стане в края на януари, също така бях уведомен вчера, че съветът е решил, ако тези изпитания не бъдат проведени. С други думи, ако не може първия желан да бъде постигнат, тогава то резултатите ще бъдат сметнати за отрицателни. Що се отнася до приключването на целия процес. Искам да прикани комисията и съвета да предоставят информация на парламента своевременно. Да, благодаря, господин Коелю. Ще ми се да помоля комисията, господин Тодоречи, да отговоря на бележките на господин Коелю. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за обстойното изложение. Аз съм съгласен с много от забележките, които той направи по-рано. Преди да премина към своето изложение и знам, че нямаме много време, ще се постарая да бъда много кратък, но си струва съвсем накратко да ви осведомя за вчерашния ден, да предоставя информация, която не бе споделена от докладчика. е казано, че заместник председателя Баро направи едно изложение в край на октомври и а, тогава представи информация за последните опити на комисията да приключи окончателно с проекта. Миналата седмица бе постигнато съгласие с изпълнителя на проекта да продължат изпитанията. И след като те приключат и ако се окажете, че те са отрицателни, да се премине към резервния сценарий – така както е предвиден и в решение на съвета от юни месец. За 29 януари са преместени тези изпитания и вчера решението на съвета гласи, че ако не бъде спазен този срок, то тогава в срок от 2 месеца съвета трябва да реши как ще се внедрява тази система. А, минавам към инструментите, чрез които ще се извърши това мигриране на данни. Господин Коелю вече изложи тезата. Сегашните инструменти, всъщност техния срок изтича през юни месец. И както споменах, през юни съвета съвсем ясно отправи покана към комисията да институционализира а, този глобален съвет за управление, създаден възоснова на решение на съвета. И тук съм съгласен с господин Коелю, че опита от работата на този съвет бе много положителен. Имаше сътрудничество, дух на сътрудничество и а, така че институционализирането на този съвет бе естествено развитие. Сред правомощията, които бяха предвидени от съвета през а, юни, бе именно това. Необходимо е и по-голяма гъвкавост по отношение на правната основа, основа, правното основание, което да позволи преминаването а, към изпълнение в случай на провал на тези тестове. Що се отнася до методиката, вие знаете, че ние решихме да подобрим сегашния текст с изменения в един от членовете. Ще ги представя едно по едно. Правната гъвкавост, която споменах по-рано за альтернативното решение – Нашия подход се основава на следното. Приветстваме коментарите на господин Коелю. Те са съвсем уместни. И нашето мнение и това на правната служба на съвета, което е изложено и в становището на съвета от юни, е, че 6-2 трябва да се разглежда като сбор от и Трябва да спреме този функционален а, подход, когато подготвяме нормативната база. И предвид тези функционалности, можем да ги разгледаме като една правна рамка, правна шапка, трябва да се предвиди и гъвкавост, която да позволи внедряване на други технически решения за постигане на тази функционалност, в случай, че сегашните технически решения са неприложими. Като имаме предвид този подход, ние внимателно огледахме текста на по силата на който съществуват тези технически параметри. Има някои елементи, които осигуряват спойката и възможността за постигане на функционалност предвид техническите решения, които съществуват. Това бе подхода, който избрахме. Може да ви се струва малко странен на пръв поглед, но благодарение на това успяхме да внесем една нюансираност – а, всъщност това е техническия елемент, който осигурява връзката между техническите решения и правните функци... функционални възможности. Бе редактиран и а, текста и сме предвидели благодарение това по-голяма гъвкавост. А, Що се отнася до мигрирането на данните, имаме предвид свършената до тук работа и до, до пълното институционализиране на глобалния съвет за управление на проекта. Нашия подход, и тук съм съгласна с господин Коелю, е на този етап нямаме яснота за, яснота за по-нататъчното развитие, тъй като не знаем дали успешно ще приключат тестовете в края на Лари или не. И а, на този етап ние не можем да основаваме решението с някаква конкретика. Затова решихме датата да не е твърдо определена и в зависимост от а, начина на развитие, от а, постигнатите резултати от изпитанията, ще решим как да процедираме по-нататък. Благодаря, господин Енчо поиска думата. Моля да бъдете много кратък. Ca raportor din umbră pentru această problemă, uh, și eu vreau să... Като за докладчик а, uh, искам да поздравя господин Коелио, който наистина винаги върши отлична работа. Бих искал също да повторя а, констатацията, че комисията не може да ни даде категорична дата, да, на която да знаем, че работата ще приключи. Тя казва, че ще направи изпитания, ако, ако, ако успее и така нататък. Непрекъснато има едно ако. За нас е много важно комисията да вземе най-после едно решение, да приеме определен график, за да имаме някаква отправна точка във времето. Да знаем кога тя ще свърши а, е, своята работа. Вече хвърлихме доста пари по този проект. Бих искал също да напомня, че комисията трябва да включи в своето предложение от, и уточнения за изпълнението на проекта. Ние с господин Коелю ще продължим нашата работа и се надяваме най-после да постигнем добри резултати. Някой друг иска ли нещо да коментира? Не. Добре, давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво да добавя. Благодаря на останалите политически групи за подкрепата. Мисля, че позицията на парламента е ясна. Трябва ни второ поколение шенгенска е, е, визи, трябва ни и сигурност на визите за нашите граждани и сме разочаровани от е, това, че процесът се забавя. Ние разбираме, че, необход... че са необходими разпоредби по миграцията. Ние направихме изменения по предложението на комисията и е, се надяваме, след като получим становището на националните парламенти, да пристъпим към гласуване и е, да започне да тече 8 седмичния срок. Е, нямам какво да добавя. Мисля, че защитата на данните трябва да бъде един от най-важните въпроси, едно от най-важните изисквания на Европейския парламент – благодаря ви. Следващата точка на от дневния ред е среща с Алекс Тюрк, председател на работната група по член 29 за защита на личните данни. Um, Господин Тюрк, добре дошъл в нашата комисия. Е, специално на днешния ден, когато влиза в сила Лисабонския договор, това ще промени ситуацията по отношение на режима за защита на данните и то чувствително, така че сме живо заинтересовани от е, обмена на мнения по новата ситуация, бъдещето на защита на данните. Имате думата. Благодаря, че ме приемате за този обмен на становища. В самото начало искам да от уточня, че тук съм с особен статит, ще говоря от свое лично име, защото само за още няколко дни съм председател на ГВ-29 и именно факта, че представам да председателствам тази институция, ми позволява да говоря по този начин. Аз реших да се откажа, и ще се опитам да улесня работата на моя наследник, като ще ви кажа всичко, което не работи, не функционира. Но това е, както ви казах, мое абсолютно лично мнение, не от името на г 29 групата 29, по член 29. Бих искал да ви кажа това, което ми прави впечатление днес, преди от 17 е, години работя по проблемите на личните данни, като френски депутат и като председател на групата по 29. Е, ще ви обясня кое поражда трудностите и кое би могло да се развие, за да се изпълняват нашите задачи. Първото, което бих казала, е, че много често се забравя, че въпросът с личните данни е много по-сложен, отколкото си представяме защото той е в основата на демокрацията. И ние често си сме склонни да мислим, че демокрацията е само едно прозрачно правителство, но, което трябва да гарантира достъп до всички досиета. А, а, че гражданинът е, има самоличност и личен живот и точно той е не подлежи на прозрачност. Тук всъщност целта е да се запази самоличността и личния живот на нашите съграждани. Но прозрачността на правителството зависи а, не от толкова от нашата група, колкото от полицията, от всичките полицейски досиета. И ще кажа какви са проблемите за нашата група 29. Днес в повечето, в почти във всички държави членки, в повечето държави, има едно двойно проследяване. Ние влизаме в така нареченото цифрово общество, в което всички граждани и това не само в Европейския съюз, системно а, с или без тяхното желание, с или без тяхното знание са класифицирани, проследявани и изслушвани, виждани от разстояние. Това наричам проследяване във времето и е, това се е, става по мрежите в има някои социални мрежи, това са проблеми и на интернет и много често лицата от 19 до 30 години пледират да не бъдат проследявани непрекъснато но вие знаете, че е, съществува от друга страна правото на изразяване. И така както се представят нещата сега в различните мрежи, ние постепенно загубваме това право на тази свобода на изразяване. Е, знаем какво става във всичките търсачки. Е, там се поставят същите проблеми. И това наричам именно проследяване във времето. Другата форма проследяване е проследяване в пространството, физическо проследяване, например видеонаблюдението, биометричните данни, и много скоро може би използване дори на нанотехнологиите с, тези цели. Индивида се проследява, подслушва, наблюдава, пак ще кажа, не винаги с негово знание. И това физическо проследяване води до едно разпиляване на е, личния живот. Личният живот става едно, една социална даденост. Ние трябва да можем да живеем в едно общество заедно, без да настъпваме в личното си пространство. А тук става нещо което води до наблюдаване на всички е, сантиментални, лични, е, дори чувствени е, проблеми стават общо достояние. И проблеми с защитата на личните данни не е технически проблем. Той е в сърцевината на развитието на нашето общество. Защото в крайна сметка това е механизма, който ще ни позволи да живеем щастливи заедно в цифровото общество. И това днес много малко се знае. И аз съм тук именно за да ви кажа, че със всеки изминал ден моите страхове растат, защото имам чувството, че не ни разбират. Много инстанции смятат, че си въобразяваме, че имаме фикс идеи, но искам добре да се разбере че именно съчетанието от всички тези елементи ще доведе до е, факта в един, един ден да се окажем в друго общество, без да сме разбрали, че това става. И тук има пълна аналогия между защитата на околната среда и защитата на нашата лична среда. Ние също създаваме е, едно наследство, което преплита нашия личен живот и рискуваме да опоручим, да усъкатим това наследство, което после няма да може да се възстанови. И за това не е лошо да свържим тези проблеми с екологичната проблематика, защото тук става също въпрос за един вид околна среда, която съставя нашия личен живот. Има няколко възможни отговора. Първият е, може би, технологичен. Ще намерим отговори в технологията. Вторият, според мен, е в действията на държавите. Правни, контролни действия, осъществявани от различните власти в 27-те държави членки. Има отговори в парламентарните проучвания в отделните държави. За съжаление, днес много малко национални парламенти а, правят оценка за въздействие, изграждайки нови проекти, нови технологии. Разбира се, има отговор и в педагогиката. Никога няма да, изчер... да е достатъчен а, контрола в нашето общество. Затова трябва да образоваме нашите съграждани, особено младите, за да може те свободно да преценяват, те съзнателно да правят своя избор. И трябва да се положат големи усилия. Преди няколко седмици това се обсъждаше в Мадрид – 80 делегации успяхме да се споразумеем по един пакет основни принципи. Това беше първи важен резултат след големи усилия, но това е един първи етап. След това ще дойде един много по-сложен и труден етап, който ще изиска много по-голяма политическа воля, а именно признаването на задължителните правни норми, е, международно правни норми на най-високо равнище, но през това време технологиите е, навлизат. Трябва да не забравяме също и ролята на някои институции, а именно сред тях групата по член 29, чийто председател съм в момента. Как стоят нещата днес? Смятам, че ние имаме три задачи. Първата, знаете, е да дадем отговор на въпросите, формулирани от Европейската комисия в писмен вид. Смятам, че в това отношение вършим добра работа, даваме отговори, препоръки, съвети и така нататък. На второ място имаме право на инициатива. Можем да предприемаме стъпки по наша собствена инициатива, когато е, знаем, че международната общност е, в момента въвежда е, норми в рамките на ОИСР, без да отчита принципите на европейските директиви, това ни потиква да се пробудим, да протестираме. И мисля, че постепенно гласът ни ще бъде чут. И накрая третата задача, нашата група би трябвало, но все още не е успяла да го направи, да играе роля спрямо отделните държави членки и по-специално на контролните органи. Не трябва да скриваме, че има огромни различия между отделните държави членки в това отношение. В някои страни контролните органи имат реална контролна власт, в други те е, е, гледат предимно да е, развиват компютърни възможности. Разбира се, всички тези мисии са полезни, но трябва да се види не могат ли те да отидат по-далеч и всички държави членки да използват всички налични инструменти. И мисля, че точно тук групата по член 29 може да играе своята роля. Нещо, което ме безпокои особено е крещящата липса на средства на нашата група. И заявявам това точно в момента, в който напускам председателството, защото напускам именно заради това. И искам да ви кажа, че по този начин искам да направя услуга на моя наследник. Групата по член 29 може да свърши всичко това, по всички споразумения SWIFT, лични данни и така нататък, но бюджета е просто нищожен. Бих ви казал, ние направо не разполагаме с бюджет. И как може организация от този вид да а, извършва експертни оценки, а, изслушвания, да организира работни срещи на различни места, да посещава различни обекти, без да разполага с каквито и да било средства. Всеки път трябва да просим средства, за да изкопчим някоя експертиза. Е, как е възможно да вършим работата си, след като не разполагаме с една а, е, минимална независимост? ако направим някаква сметка, ще видим, че различни национални комисии ако сравним с други комисии национални, нашата комисия би трябвало да има, е, има един бюджет от 150 хиляди евро. И трябва да ви кажа, че в този формат е изключително трудно да се постигнат резултати. Тази група винаги се председателства от една държава, която има възможности и да няма бюджет е недопустимо. И преди да отговоря на въпросите, ще приключа казвайки, че много често не можем да довършим това, което става. Беше, например, е, извършен одит. Аз отговорих на въпросите на аудиторите, но когато видях какво е естеството на въпросите, се очудих. Те се опитваха всъщност да видят кое не върви, кое не работи и се запитах дали това няма да доведе до поставяне под въпрос на смисъла от нашата група. Питах се защо се задават тези въпроси. И отговорих, ще ви дам а, а, абсолютно положителни отговори. Бих ви дал, ако ни бяха дадени средствата да вършим нашата работа. Бях също така много изненадан, когато установих, че Европейската комисия по отношение на жизненно важния въпрос с Европейската директива, която трябва да бъде преразгледана, е се е допитала до един експертен комитет от четирима представители на Съединените щати или на Латинска Америка и трябваше ние да реагираме много остро спрямо комисията, за да преминем към друг модел, който бяхме разработили. Ние изложихме нашето подробно становище след много е, задълбочена работа, което беше внесено в комисията, но наистина трябваше да се изчака нашата остра реакция, за да може да се разбере че ако в Съединените щати също се запитват за необходимостта да се преразгледа американското законодателство, е, е, те едва ли ще се допитат до комитет от жрим европейци и един американец. И за това всичко това ви казвам, че наистина се мъчим, за да можем да останем на повърхността и искам да кажа, че въпросите, с които се занимаваме, са наистина жизненно важни. И това накратко са моите лични впечатления, както ви казах. И си позволявам да не говоря от името на групата по член 29. Надявам се, че в бъдеще ще изслушате и моя наследник. Има много сериозни досиета в нашата група, които в момента се разглеждат но аз напускам и се чувствам много по-добре и ви благодаря. Винаги сме готови да ви слушаме, да ви дадем морална подкрепа. Това са последните дни на вашето председателство. Може да кажете, че с гръм и трясък ще си тръгнете но вашата молба ще бъде прията от членовете на тази комисия. Това, което вие казахте, всъщност са и нашите притеснения. Сега след влизането в сила на Лисабонския договор, ние имаме много по-силни средства, за да бъде чут нашия глас. Трябва да имаме издържливостта и волята да отстояваме мнението си пред комисията. Кой колега ще вземе думата пръв? Господин Баск, в Обединеното кралство съвсем скоро бяха внесени изменения и всички данни ще се съхраняват срок до две години. Това означава, че държавата може да изисква информация за връзки, които поддържат гражданите. Държавните служители с политически връзки, които са неприемливи, момент. Имаме някакъв проблем. Do you want me to start again or? Да повторя ли всичко? В Обединеното кралство законите бяха изменени напоследък и всички електронни съобщения и посетени вебсайтове, информацията за тях се съхранява до две години. Държавата може да изисква информация за политическите връзки на гражданите си. Това въжи особено за държавни служители, които поддържат контакти, на които не се гледа с добро око и тяхните кариери може и да пострадат, а дори може би и да приключат. Демокрацията зависи от свободата на сдружаване. Не говорим само за физическото сдружаване, но сдружаване по иден на иден принцип. И когато това право бъде застрашено поради опасения от разкриване, то демокрацията се превръща в кух термин. Искам да чуя вие какво мислите по въпроса. Благодаря, Сара Лотфорд. Аз съм съгласна с вас, госпожо председател. съгласна съм с вашето одобрение за това, което чухме. Господин Тюрк а, съобщи, че той напуска поради липса на ресурси за работа по член 29 на, на работната група по-конкретно. Малко съм невежа, признавам си, но аз смятах, че няма бюджет предвиден за работата на работната група по член 29. Не го знаех. Това мислех си, че има такива средства, а се оказва, че трябва да се молят за средства от държавите членки. В конкретния случай френските власти са осигурили подобно финансиране – за работната група, чийто председател е господин Тюрк. Не всички държави членки могат да си го позволят. Очевидно, подобно предизвикателство е неприемливо. Не знам каква е правната уредба по отношение отпускане на бюджетни средства, но трябва да помислим за това при следващото съставяне на бюджета Можем да направим аналогия и с измененията на климата. Това бе направено и то съвсем уместно. Защото когато нещата излезат извън контрол, е много трудно, почти невъзможно да бъде обърнато това положение или да се преодолеят щетите. Напълно съм съгласна, че сме стигнали до решителен момент с не спазване на правото на лична неприкосновеност. Това въжи особено за младите а, хора, защото те защит... застрашават собствен неприкосновеността на с личните си данни чрез публикуването на данни и а, това е един деликатен въпрос. И всъщност ние сме застрашени от това да загубим връзката си с тази ценност. Що се отнася до наличните ресурси за властите за защита на данните в национален мащаб, според мен комисията, всъщност аз не съм наясно с текущото състояние, на нещата, но а, има такива процедури за не спазване по отношение на обвиненото кралство и липсата на заделени ресурси за защита на данните. Не знам на какъв етап е тази процедура, но определено даде своето отражение. Ще има отражение в държавите членки. Знаят, че комисията води непрестанна а, битка за средства и битка срещу държавите членки, които не изпълняват задълженията си. Но така стоят нещата по смисъла на 95-46. 36. Ние трябва да обърнем внимание на този въпрос в комисията, но може би тук е, това влиза в стълкновение с правомощията ни на европейско равнище според член 90. Би било полезно обаче да проучим този въпрос и наличието на европейски орган. Госпожа Ренс поиска думата. Мисля, че е редно да внесем по-голяма яснота. Ако правилно съм разбрала, работната група бива подпомагана от бюджета на Европейската комисия. В основни линии именно комисията трябва да вземе вътрешно решение за заделяне на повече средства – за улесняване работата на комисията по член 29. Е, очаквам от вас да потвърдите дали това е така и на второ място е необходимо да се внесе яснота и по друг въпрос. Вие казахте, че председателя на работната група по член 29 представлява определена държава и съответната държава осигурява разходите за работата на председателя. Е, това е нещо извън бюджета на комисията, така ли е? Да, е, всъщност нашата работна група е създадена по силата на член 29. Специфична институция с специфичен статут в сравнение с другите работни групи. Създадена е е, за да оказва съдействие при взимане на решения и действия на комисията. И ако трябва да се отпуска средства за нашата работна група, тя трябва да бъде, те трябва да бъдат предоставени от комисията. Сега за председателството ще посоча пример. Ние организирахме е, срещи за правилата в предприятията. Това е нещо много важно за нас. Очакват се от всички предприятия в съвременния свят. Аз организирах такава среща. Аз лично посрещнах комисарите. Е, ние се занимавахме с превода. Нищо не беше предвидно, нито зала, нито нищо. И е, всъщност аз направих това е, от гледна точка на бъдещето и специално назначих хора, които да продължат да работят с нашата работна група, защото това е огромна работа. И всъщност екипа, който работи с мен е чудесен. Аз изобщо не ги поставям под въпрос, обаче са недостатъчни. Е, освен това няма и достатъчно средства. Примерно е, миналата година от е, пет срещи по два дни трябваше трябваше да съкратим по един ден, защото нямахме зала. И трябваше да сбием и дневния ред. И примерно днес е, напуснах заседание и съм сигурен, че няма да можем да свършим всичко. Много теми изостават. Нямаме достатъчно време, нямаме място. Така че това са въпросите. Те могат лесно да се решат. И, е, и бихме останали над вълната. Е, ако някой иска изобщо е, благоволи да ни спусне информация, говорихме за SWIFT. Този въпрос е труден. Този въпрос е труден не само защото не сме имали средства, защото не сме имали възможност реално да работим по въпросите на SWIFT. Благодаря ви. Е, сега, нека утре сутринта да повдигнем въпроса. Мисля, че ще бъде много лесно и можем да попитаме дали е, искате да, е, дали мога да отпуснат допълнителна подкрепа. Госпожа Ернст има думата. Е, Благодаря ви. Когато нещо е неясно, винаги може да се доработи. Например, по отношение на, на средствата, също може да се намери някакво решение. Може би ще бъде добре утре да обмислим какво може да се направи за финансирането на групата по член 29, но да говорим също за нейните правомощия и за възможностите да се засили нейния капацитет. Защо? Така, че нейните членове да имат наистина възможност да излагат своето становище по тези важни въпроси. Например, когато говорим за SWIFT. Знаем, че нещата лека по лека вървят в това отношение и ние тук се опитваме да допринесем но има огромен брой банкови данни с личен характер, които се предават, не се знае по какъв начин. От друга страна, гражданите нямат и представа за какво става въпрос и подценяват проблема. Много хора дори не знаят какво става в такъв случай. Е, това кара ли ви да се чувствате неудобно, да, да имате впечатлението, че нещо не върви? Аз а, е, много добре а, е, запомних вашето предупреждение за всичко, което може да сполети още нашите съграждани, но за това трябва да се говори не само по отношение на защита на личните данни след влизането сила на договор от Лисабон, но и от гледна точка на институциите. Аз бих искал да ви попитам, смятате, е, е, Смятате ли, че сега, когато този проблем ще придобие все по-голяма тежест, вашите, вашата група ще се окаже твърде малка, за да се справи? И какво трябва да се направи, за да бъде укрепена? за да може да посрещне предизвикателствата, поставени от договор от Лисабон. Други? Други колеги желаят ли думата? Ако не, ще задам своите въпроси. Първо един коментар. Говорим за нуждата от повече средства за властите по защита на данните. Очудваме това, че търговските дружества като че ли са по-наясно с това, което се случва, особено през последните пет години. Всички големи компании са си назначили служители по защита на данните. Те инвестират в защитата на данните, имат и средствата да направят това. Някой ще каже, да, но това е полезно за постигане на целите, но държавните органи не инвестират в защита на данните в същата степен. На второ място по въпроса за националните органи за защита на данните бюджет, ресурси, служители. Това е един от проблемите им. От друга страна обаче нямат правомощия по прилагането. Ако погледнем холандските власти, те могат да налагат глоби, но те в никакъв случай тези глоби нямат възпиращ ефект. Могат, разбира се, да съветват и правителството, но правителството много често не обръща внимание на техните становища. Дали е необходимо да има по-силни правно задължителни инструменти, които, с които да се съобразяват а, органите по защита на данните? И освен това бях а, озатъчена от казаното от вас по отношение на ИСО стандартите. Може нещо да не съм разбрала. Вие казахте, че те се разработват а, възоснова на принципите на ОСР а, и всъщност не са едно към едно европейски стандарти. Ако правилно съм разбрала казаното от вас, то тогава трябва да обсъдим този въпрос с Европейската а, комисия а, предлагам да напишем писмо или да зададем парламентарен въпрос, защото доста дълго време настояме в тази комисия за въвеждане на световни стандарти, за сътрудничество с други части на света. тези други части на света ще си разработят стандарти, после ще ни ги наложат на нас. Това е лошо. Та мога да ви помоля сега да отговорите на този дълъг списък от въпроси. Да, по всички въпроси не, не мога да се произнасям по текст, прият в Великобритания, но по съдържанието е всъщност за запазването на данните. Това за нас е централен въпрос, който за, касае всички досиета, така и мрежата, търсачките, социалните мрежи. Ние много сме обсъждали този въпрос. Миналата година публикувахме препоръки, след което изслушахме представители на различните търсачки. Въпросът за задържането на данните е много важен, защото човек има право на забрава. В обществото, към което сме се запътили, има данни да се изгради такъв капацитет за запомняне, че ще, каквито никога човешкият мозък не е познавал. Ако не се забравя нищо от нашето минали, минало, смятам, че живота ще стане невъзможен. Ние ще бъдем задушени от собственото си минало. Нашето общество вече престана да забравя. И именно ние, които следим новите технологии, трябва да наложим правила, за да не се задържат много дълго данните, за да се гарантира правото на забрава. Това е основно право и затова ние гоним всичко, което се задържа много дълго. Водим преговори с а, тър, различните интернет провайдери, за да може е, да се гарантира това. Споразумяхме се за един максимален срок за задържане и днес имаме съгласието, че 9 месеца са минимален срок за задържане, запазване на данните. Това е централен въпрос, въпроса за временното, срока за задържане на информация. Що се отнася до бюджета, е, да, на въпрос, тук наблегна госпожа Лото, че това е сериозен проблем. Въпросът е, че основните ни противници на нас, които защищаваме личните данни, реагират с един лъжлив здрав смисъл, казвайки аз няма какво да крия, няма за какво да се опреквам, аз съм пълнолетен и вакциниран, т.е. аз свободно съм съгласен да се ползват тези данни. Това е чиста а, риторика, няма нищо общо с практиката. Съгласието е доста относително. Какво значи свободно съгласие на някой, който се намира в иерархия? Той не е напълно свободен. Но това а, изречение, което чувам всеки ден, аз нямам в какво да се опреквам, нямам нищо против да ми взимат отпечатците, да ме наблюдават и така нататък. Тук става въпрос за ужасно смесване, защото тези хора смесват две понятия невинност и е, неприкосновеност на личния живот. А, Тоест, ако съм с законната си съпруга, могат да ме наблюдават а вече когато имам любовница, тогава могат да ме наблюдават. не могат да ме наблюдават. Това е абсолютно недопустимо. Тук става въпрос за лично пространство. И ще... Тук не става въпрос дали си невинен, а да се защити личното пространство на всяка цена – Искам да защита своя личен живот, жена ми, децата ми. Не искам да ме слушат, да ме подслушват, да ме виждат без да съм дал своето съгласие, независимо какво е положението около мене, дори да нямам в какво да се укреп, упрекна. И трябва да кажа, че това е много трудно. Аз съм преподавател в университет, имам 19-20 години. Като им кажа това, те, на тях им е смешно, те смятат, че това е прекалено. Те самите казват, след като не са ни хванали в нещо непозволено, това не ни притеснява. Тоест, те не могат да разберат, че всъщност неприкосновеността на личното пространство е нещо свещено. Беше ми зададен и въпрос за влиянието на Лисабонския договор. Естествено, това е и положителното послание, което трябва да изпратим сега. А именно, че благодарение на договор от Лисабон, всички тези проблеми могат да се преосмислят. И вероятно и ролята на групата по член 29. Още повече, че с проблемите по различните стълбове, групата по член 29, групата, работа група за полицията ще бъдат преразгледани и дейността им ще се преосмисли, поне се надявам. И това ще започне отгоре, не отдолу. И затова привляках вниманието ви. Може да се създаде някакво по-голямо формирование. Това е обект на размисъл. Не мога да предвидя от сега, но днес наистина е символичен ден. По въпроса за Суифт няма да навлизам в подробностите, подробности по една проста причина, просто защото ние не точно осъзнахме, но разбрахме какъв е проблема в, на практика. И за мое голямо съжаление, неведнъж сме работили по въпроса. Разпитвали сме всички, които можеха да ни предоставят някаква информация. И тази сутрин резюмирах нещата последния начин. Беше изготвен доклад от един европейски експерт, който отиде в Съединените щати и в който се описваше положението. Той беше класифициран, така че нямахме достъп до него. Беше направено едно три, резюме от три е, страници, което след четири искания ни беше дадено. След това имаше проекто споразумение, което, както ни се каза тази сутрин, също е класифицирано поверително. Но, за щастие, днеска срещнах човек, който ми каза, че мога да го намеря на даден вебсайт, което е пълен парадокс. И сега ни се съобщава, че наистина споразумението вече е излязло, можем да се запознаем с него, но пък приложението към него е поверително. И виждате, че по такава тема има прекалено много мрак, неяснота, забулване и така не можем да видим проблемите, но лъч надежда. Все пак това споразумение е временно и се надявам, че през следващите месеци ще се направи повече от възможното, за да може да се даде приоритет на защитата на личните данни в това споразумение. Естествено, нашата група не опровергава самата идея за такова споразумение. Ние не сме против борбата с тероризма, но човек може да се бори с тероризма без да нарушава личните свободи. Беше ми зададен също проблем за а, органите за защита на данните в големите предприятия. Ще добавя, че такива има и в малките и средни предприятия, и дори в местните органи на властта. Те, в някои обаче те се развиват, в други не. Така че трябва да се положат усилия вътре в рамките на Европейския съюз. И тук ще отговоря и на другия ви въпрос. Когато говорихте за изпълнението на законите, е, ще кажа, че също има големи различия. Някои контролни органи имат голяма власт, могат да налагат финансови наказания е, в голям размер, което им придава съответната тежест. Както казах преди малко, навсякъде нещата са подобни. Някои органи, примерно, имат е, експертни технологични съвети на високо равнище, други не разполагат с такива – аз не опреквам едните и не хваля другите, просто трябва да знаем, че действително действителност има големи различия между контролните органи и затова още в началото казах, имам чувството, че сегашната или бъдеща група по член 29 може би ще е, играе в бъдеще една по-важна роля е, за потикване и на съвета да използва различните инструменти, защото при защитата на личните данни има един педагогически аспект, който може да бъде много ефикасен. От време на време са необходими санкции, нуждаем се от експерти, като предприятията. Тоест, трябва да включим различни професии в нашите контролни органи. И добре е нашата група от време на време да дава педагогични съвети. Мисля, че нищо не пречи да си играе подобна роля, макар че това не е предвидено, предвидено в статута й. Още един колега поиска думата, господин Албрехт. Да, благодаря ви. Е, първо искам да ви благодаря. Последната точка беше важна каква е бъдещата роля на групата по член 29? Каква ще бъде ролята на европейския контролер на данните? Трябва да се засиля и тази роля. Имам предвид и Европол, обмена на информация между държави членки, но също така и обмена на информация с трети страни. Това също беше обект на остри критики по споразумението SWIFT. Трябва и законодателната инициатива да бъде прозрачна виждате, че е, се законодателства тайно и това е недопустимо, особено от гледна точка на парламента. Колкото до приложението към конвенцията, трябва категорично да заявим, че това е недопустимо е, защото можем да оприличим процедурата с гласуване на закон, е, без да се съобщят правилата на играта на обществеността. Така че е, свободата на информацията Обществеността трябва да бъде информирана, парламента трябва да бъде информиран. Това е пряко свързан с, защитата на личния живот, на личните данни и изобщо с основните права и свободи. какво да се прави. Структурата на стълбовете ще се промени, ще има минимални стандарти, които трябва да се обсъдят. Е, и аз смятам, че директивата за защита на данните, която беше по първия стълб, е би било разумно тя да бъде подобрена. Това би било разумна крачка към сътрудничество по третия стълб, а именно за обмена на информация, свързана с сигурността може би е, трябва да се съобразим е, и с, с е, Конвенция 108 на Съвета на Европа по човешките права. Е, а от друга страна нещата да се обърнат, да се прецени какви изключения могат да се направят. Е, вместо да действаме както до сега, опитвайки се да е, създаваме пунктуални защити, може би първият стълб трябва да стане изходна точка, за минимални стандарти, които трябва да се спазват при обмена на информация с трети страни. Мисля, че не трябва да се говори само за защита на данните, но и за основни права и за съответните решения на правораздавателните органи. вместо да се премине към обща система за наблюдение. Сега, преди да чуем отговора, е, искате ли да се засили е, EBS? Е, това обаче не означава, че не трябва да укрепваме работната група по член 29. Е, трябва да се развие мрежата от национални контролерски органи. Е, примерно да се развие сътрудничеството с контролерите на финансовите пазари. Трябва освен това да говорим и за сътрудничество с национални агенции по всички области на сигурността, сътрудничество между полицейски органи. Трябва да се търси баланс и работната група по член 29 има бъдеще. Как е, и Биби ще се справи с новите правила а, е, за уведомление изобщо трябва ли да има ежедневни проверки? Euh, euh, забравих да отговоря на въпроса ви. А, а, всъщност, какво става? ИСО не е институционална организация. Тоест, а, нашата група не е задължена да участва в нея. Но това, което ни очудва, че националните организации по ИСО, които са 150 или 200, е, в, в работата си се позовават на решения е, на ОИСР, а също така и на организации, които се намират в Съединените щати и, Канада. Е, тоест Европа отсъства. Европейския съюз отсъства, така че ние настояваме е, представител на нашата работна група да участва. Е, е, обаче, чрез френското представителство, ние се опитваме да прокараме послания, за да могат да се отчитат нашите тревоги. Нещата са сложни, не отправям упрек към никого, просто организацията е такава, че имаше празнота и за нас беше трудно да общуваме. Исках да ви кажа, че се очудих, че има международна организация, която е световно призната, която най-спокойно заобикаля принципи на директивите. А знаем, че тези принципи са много финно разработени и е, там се предвижда максималната защита, която изобщо съществува по света. И по последния въпрос, който беше зададен, аз не се и съмнявам, че председателят на групата полиция, господин Пейджети и бъдещия председател на групата по член 29 ще бъдат напълно способни, ако ги попитате, е, да ви запознаят с техните възгледи за бъдещето на структурата, като се съобразяват и с влизането сила на Лисабонския договор. Защото това е институционален кръстопът. Институционалният кръстопът. Е, това е влизането на Лисабонския договор, но има и технологичен кръстопът. И тези технологии в момента се взривяват и е, за това има институционалното преразглеждане преразглеждане на институциите. И трябва да вземем правилните решения, за да е, сме ефективни. И последната забележка защитата на личните данни. Може да ви се стори странно, е, че аз се защитавам е, собствените интереси, но все пак защитата на личните данни е много важна, защото това е механизма, чрез който ще запазим основните си свободи в общество, което ще бъде различно от днешното, защото ние навлизаме в общество, където почти цялото ни ежедневие ще бъде в съприкосновение с нови технологии. И чрез защитата на данните ще можем да си запазим свободата на словото, която е основна свобода в общество, което ще бъде е, коренно променено. И ако този механизъм не се разгледа на възможно най-високо ниво, от все сърце ви казвам, че от... съжалявам, че в собствената ми страна от 27 държави членки на Европейския съюз само 13 са решили правото на защита на данните да се включи в националните конституции. Много е важно всички държави на Европейския съюз да го направят, за да разберат, че защитата на данни е условие за бъдещото упражнение на нашите основни свободи. Благодаря ви много за казаното. Мисля, е, че е, трябва да ви ръкопляскаме. Um, Скъпи колеги, подранихме малко. Следващата точка в дневния ни ред е гласуването. Трябваше да стане в 5.15. Не бих искала да лиша колегите, които още ги няма, от възможността да гласуват, тъй като гласуването бе обявено за 5.15, затова ще направим кратка почивка. Молбата е да се завърнете в 5.15, да упражните правото си на глас и ще продължим с гласуване.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

Колеги, моля ви да започнем. Не разполагам с всички документи, но най-напред имаме време за гласуване. Моля, заемете си местата. Имаме две предложения, които трябва да подложим на гласуване. Не разполагам с текста на първото предложение, но то е подготвено и е съгласувано. Uh, Засяга въпроса за трафика на хора, дебат има с комисията и съвета докладчика ми маха с ръка, виждам, затова моля ви бъдете много кратки и след това ще гласуваме. Докладчика, моля. Благодаря, госпожо председател. Чрез влизането в сила на Лисабонския договор, считано от днес, парламентът ще има по-големи правомощия и право за съвместно вземане на решение по въпросите на трафика на хора. Комисията ще трябва да внесе ново предложение поради това. И този път това ще е предложение за нова директива, а не рамково решение. Това ще бъде направено до година. Към днешна дата съм проведила две срещи с докладчиците от Либе и ФЕМ – Вие получихте текста на въпроса, който е внесен и на комисията и на съвета. Би трябвало това да доведе до резолюция, която да бъде приета през декември или януари по време на пленарните заседания в Страсбург. Въпросът е следния. Как ще водим борбата срещу трафика на хора, погледнато по-холистично? Това не засяга само наказателно-правните норми, но също така и миграцията. Освен това, трябва да помислим колко сериозно е това престъпление и да налагаме съразмерни наказания за него. На трето място искаме да знаем какви конкретни действия се предвиждат, особено по отношение на малолетните лица. Разбира се, държавите членки на Европейския съюз трябва да имат предвид а, нуждите на онези, които са пострадали от трафик на жертви. Всички членове са получили а, въпросите. Моля ви, бъдете кратка, тъй като трябва да гласуваме. Мога ли да задам въпрос на комисията и представителите на съвета? Имам ли тази възможност? Да, но пак с същата молба към комисията да са много кратки, тъй като ще гласуваме. Необходимо ли е да зададете този въпрос предвид гласуването? Не. Мога да задам въпроса друг път тогава. Ще гласуваме по тази тема, а въпроса ще го оставим за дебатите в пленарна зала. Да, съгласна съм, казва докладчика. Е, Женин поиска думата. Има искане за разделно гласуване по, по едно С. Моля това да го отбележите. Мисля, че може да бъде направено. Нека сега да гласуваме едно С отделно и след това целия устен въпрос. Не вярвам, че ще се наложи електронно да гласуваме. Моля нези, които са за алинея 1 С да вдигнат ръка. Против? Няма въздържали се. А, едно, един въздържал се. Приема се. Нека сега гласуваме по целия устен въпрос. За? против, въздържали се, приема се. Следващият въпрос е свързан с процесуалните права в наказателните производства. Докладчикът е, Сара или бъркам? Права съм, това е добре. Моля да въведете въпроса съвсем накратко. Но преди да гласуваме, може ли да изслушаме председателството или комисията? Ако си спомняте, това е проекто доклад, но не е прият преди да влезе Лисабонския договор. Всъщност въпросът, който сме задали е на къде ще вървим от тук нататък. И с нетърпение очаквам да чуя какво се случва от съвета, защото всяка мярка трябва да бъде внесена отново. И всъщност зададените въпроси целят да изяснят следващите ни стъпки, тъй като не бива да губим набраната скорост. Въпросът ни към комисията това ще отнеме ли много време? Дали група държави членки ще се заема с това предложение или не? Ще съм благодарна на пояснение от страна на съвета. И много ще се радвам, ако докладчиците в Сянка преподпишат въпроса по това досие. Благодаря. Председателството има думата. Благодаря. Верно е, че вчера съвета заседава и днес също, но няма официално решение за това дали ще бъде внесен документа като инициатива на комисията. По същество този въпрос е прият като съществен от комисията, но все още няма окончателно решение. Ще ви уведомя в момента, в който има яснота. Благодаря. Благодаря. Въпросът остава относим. трябва да постигнем напредък по тези въпроси, затова молбата ни е комисията да приеме тези въпроси. Имаме и тук и квадратни скоби. А, може би комисията да ни даде някакви насоки за нормотворческата ни работа и другите институции да ни осведомят в каква посока са усилията им, за да можем да го включим и в дневния ред за пленарните заседания. Комисията има ли желание да се изкаже? Няколко изречения само ще кажа в допълнение към казаното от председателството. Сегашната комисия би искала да внесе едно предложение, основано на текста от 8 юли, а не на текста от 23 октомври, който е договорен. Това обаче в момента е невъзможно, докато новата комисия не влезе в длъжност. В момента, в който това стане, това предложение ще бъде внесено и то ще се основава на първоначалния текст. Това най-вероятно обаче няма да стане преди началото на февруари. Това е най-ранния срок, тъй като ние а, се намираме в такава ситуация. Така че преди февруари не можем да внесем новия текст. Госпожа Отфи. Ще поддържаме ли тези два въпроса? Да. Да останат като маркировка. И хубаво би било да се договорим това да стане на декемврийските пленарно заседание, не януарското. Ако до тогава разполагаме с достатъчна информация, но мисля, че трябва да продължаваме да упражняваме натиск, да се вземе решение. Е, радвам се, че няма да се прави нова оценка на въздействието, което също е една от възможностите. Сега ми стана ясно. А комисията ще внесе стария текст, първоначалния, и тогава няма да направят оценка на въздействието, защото ако бяха решили да правят оценка на въздействието, това ще, ще да отнеме още 6 месеца. Така че нещата стават все по-сложни не знам тук преводачите как се справиха с вашата игра на думи, казва председателя. Аз бих предпочела комисията да внесе е, предложение по надлежния ред, но за да не губим набраната скорост, е, може група държави да внесат предложение и това да ускори процедурата. Това исках да кажа. Винаги може да гласуваме въпросите, после да решим да ги оттеглим. Ще вземете ли думата преди да гласуваме? Е, аз подкрепям въпросите, зададени от госпожа Латфорд. Както самата тя каза, трябва пламъкът да гори. Трябва да не гасне пламъкът на тези предложения. Е, мнението на председателството е важно за нас и мисля, че е, това ще остане един от приоритетите. Ще бъде определено като приоритет. за да можем да се вземем с въпроса колкото се може по-бързо. И така, гласуване по двата въпроса. Сега трябва да се даде възможност на докладчиците в сянка все пак да имат е, някакво поле за действие. Така, е, кой е за е, задаването на въпроса? Против? Въздържали се? Чудесно, приема се. Ние всъщност приключваме работата си за днес. Благодаря ви много. Ще се видим утре сутринта в 9 часа. А, пардон! Нещо много важно. Чакайте, чакайте, много важно съобщение. В, 6, в 18.30 се